Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na popołudniowym spotkaniu komisji. Сърдечно добре дошли на нашето следобедно заседание на Комисията по заетост. Първата точка след обед, това е точка, която е посветена на командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Нашите експерти, госпожа Лирака, Приветствам всички наши оратори, госпожа Алкеван Хок, професор по гражданско и гражданско процесуално право в университета Амстердам, господин Марек Беню, доцент в катедрата по публична економика администрация в университета в Краков, госпожа Дофина Родели, председател на синдиката на работещите в металургичната промишленост, господин Сам Хелгун, генерален секретар на Европейската синдикална федерация на строителите и работещите в дърводобива и господин Патрик Левос, председател на Европейското сдружение на строителите. Приветствам и председателя на синдиката на Амстердам, госпожа Агнес Йонгериус. Позволете ми да започна нашето заседание, защото нямаме много време за обмен на мнение. Имаме само 120 минути. Ще помоля нашите експерти да се изказват по 6 минути всеки. Моля да ме извините за това, но такива са правилата. Ще започна с нашия експерт, госпожа Лина Кар, конфедерален секретар на ЕТУК. Заповядайте. It works. Uh, thank you very much and thank you very much for giving us the opportunity. Много благодаря. Благодаря за възможността да изразим нашата позиция пред Комисията по заетост. В ЕТОК отдавна призоваваме да бъде преразгледана директивата за командироването на работници. През 2007-2008 започна цялата история с печално известните дела Викинг Лавал срещу комисията в Люксембург. Четирите съдебни решения отразяваха напрежението, което съществува между единия пазар и социална Европа. За нас социална Европа е нещо, което е по-важно. Във всичките четири съдебни решения беше посочено, че социалната Европа и правата на работници всъщност са губещи. След тези четири съдебни решения видяхме различни тълкувания директивата за командироването на работници се разглежда като абсолютно необходим инструмент за уреждането на въпросите, свързани, свързани с командироването на работници. Други казваха, че това е инструмента, който само облегчава предоставянето на услугите, но не защитава работниците. Така ли е, че вредите бяха нанесени и за това ние сме тук, защото се борим и за това призоваваме от години да се преразгледа директивата. Много се радвам, че се предлага преразглеждане. В момента обсъждаме проекто текста. Преразглеждането на директивата от 1996 година включваше и приемането на директивата за осигуряване на изпълнението през 2014 година. До юни тази година се предвиждаше изпълнението и знаем, че някои държави членки изоставят и все още не са транспонирали директивата от 2014. Имаше много аргументи, че не трябва да се предприема преразглеждане преди директивата за осигуряване на изпълнението да е влязла изцяло в сила. Ние смятаме, че директивата от 2014 година и предлагания проект от текста разглеждат съвсем различни проблеми. И всъщност те не са и взаимно свързани. Разбира се, ние сме много заинтересовани в това да има бързо транспониране на директивата от 2014 година, защото можем да видим, че има много злоупотреби с командироването на работници, нещо, което води до крайни случаи на експлоатация на работници. Тази сутрин имахме изслушване, на което участваха полски командировани работници. Те разказваха своите истории и наистина чухме ужасяващи истории. Надяваме се, че директивата от 2014 година ще преодолее съществуващите проблеми и постоянното командироване, което не е реално свързано с страната на происхода. Също така се надяваме, че злоупотребите при възлагането на поръчки на подизпълнители ще бъдат решени. Искаме да видим как ще проработи на практика тази директива, как ще бъде транспонирана, но ако се върнем към сегашния текст на преразгледаната редактирана директива, виждаме различни проблеми. Мисля си, че един от основните въпроси, който трябва да мели своя отговор при обсъждане на проекто текста преразглежда директивата от 1996 година е дали Европейският съюз наистина трябва да насърчава трансгранична конкуренция възоснова на разходите за труд. Дали наистина Европейския съюз трябва да насърчава неравнопоставеността на работниците, работещи на едно и също работно място. И имам въпрос към всички вас и към работодателите. Според мен тази директива създава също така нелоялна конкуренция между работодателите, между предприятията. Искам също така да напомня на всички вас, че трудът не е стока. Ние не продаваме и не купуваме това. Това не е стока. Както вече казах, приветстваме идеята за преглед и редактиране на директивата, но трябва да бъдат обмислени допълнително редица въпроси, например възнаграждението изцяло подкрепяме така предложения текст. Той е по-широк и по-добре отразява е, реалното определене на заплатите в държавите членки. И ако някой се опитва да ме убеди, че минималните заплати са нещо по-ясно, отколкото възнаграждение. Това не е така, защото има също много сериозен проблем и с минималното работно заплащане. Ако нямаше такива проблеми, сега нямаше да се предлага тази нова директива. Искам да подчертая също, че трябва да се върнем към директивата, към изявлението, че възнаграждението е правомощие на държавите членки и не трябва да се определя на нивото на Европейския съюз. Това е правомощият на държавите членки. За нас постигането на равно заплащане, еднакво заплащане е проблем, защото новия текст разглежда само един вид колективни трудови договори и пренебрегва всички останали форми. Ние смятаме, че сегашният крайен срок от две години е прекалено голям за командироването. Също така смятаме, е, че сегашните условия не предполагат реално командироване на работници. Председателът, мога ли да ви помоля да направите вашето заключение? Важно е да се охване и социалната политика, тя да бъде отразена, да бъде отразена автономия на социалните партньори и проблемът с подизпълнителите също така трябва да бъде разгледан. Спирам до тук. Благодаря ви за отправената от вас покана. Благодаря господин Нилс Трампе, председател на работната група за взаимоотношения между работатели и работници на Бизнес Юра. Благодаря ви, благодаря ви за поканата. Преди да дам конкретни примери на проблем в предложението на комисията като принос към вашата работа, ще направя няколко по-общи бележки. Първо, ние като бизнес не смятаме, че директивата трябва да се преразглежда. Виждаме, че предложението на комисията прокарва разделителни линии между държавите членки и създава несигурност в бъдеще. Ние смятаме, че трябва да се постави акцент върху надлежното изпълнение и прилагане на директивата от 2014 година и сме загрижени от това, че 13 държави членки все още не са я транспонирали. Според нас в момента изоставаме от това, което би трябвало вече да сме постигнали. За това и Европейския парламент правилно посочва, че е необходимо надлежно да се изпълни директивата за осигуряване на изпълнението. Има много съдебни дела и ние смятаме, че директивата от 2014 година, ако бъде правилно прилагана, ще реши много от проблемите и ние също така знаем какво се случва в реалния свят – така че ние не смятаме, че трябва да бъде преразгледана директивата от 1996 година. Сега действаща директива по нея беше постигнато съгласие през 1996 година от всички държави членки с оглед на предстоящото тогава разширяване. Така че идеята беше да създаде равнопоставеност и от е, тогава виждаме значително сближаване на нивата на работните заплати и този процес продължава най-вече поради положителното въздействие на единия пазар и разбира се, това е важен елемент на единия пазар. Така че вчера изслушахме комисар Тайсън в Краков. Тя каза, търсенето на трансгранични услуги се дължи на липсата и дефицита на местни умения, ние сме съгласни с това. Защото поемането на повече разходи чрез командироване е нещо, което точно обяснява, че командировът се дължи на липса или недостиг на определени услуги и умения. Възможността за командироване е важен елемент да могат да се преодолеят дефиците или липсата на определени услуги в дадена държава. Ще се върна към този въпрос. Проблемът се представя като проблем между изтока и запада. Това не е така. Полша е най-голямата държава, що се отнася до командироване на полски граждани, но веднага след нея вървят Германия и Италия. Uh, и на четвърто място и пето са съответно Нидерландия и Испания. Така че нямаме тук противопоставяне между източноевропейски и западноевропейски страни. И едните и другите използват възможностите за командироване. В сектора на строителството се води много оживен дебат. Знам, че Федерацията на работодателите в строителния сектор не е поканена, но ние получихме писмо от тях, от ФИЕКа и ще ви призова да се обърнете към тях, за да получите повече информация за строителство. Сега конкретни примери. Първо, ограничаване на командироването от 24 месеца. Това е едно нереалистично правило. Това означава, че ако германска фирма командирова работник във Франция, този командирован работник ще трябва да сключи договор по френското трудово право и след това, връщайки се в Германия, ще трябва да сключи отново трудов договор по германското право. Ние смятаме, че това не е добре нито за дружеството, нито за работника. В предложението на комисията, само ако националното законодателство позволява дерогация с оглед на индивидуалното споразумение вие може да оставите в вашата страна с преди това сключен договор. В много държави обаче това не се разрешава. Така че това за нас не е реална възможност нито за дружествата, нито за работещите в тях. Освен това, факта, е, че в предложението на комисията се говори за повтарящи се командирования, това поставя в много тежка ситуация дружествата, защото става дума не само за строителството и подизпълнение. Тази директива засяга също така и трансферите в рамките на една и съща група фирми. Ще ви дам един пример. За щастие в много фирми има програми за обучение, за стажа на млади хора, които пътуват от държава в държава, за да преминават през стажове. Това ще означава, че в рамките на две години тези млади хора ще трябва да се подчиняват на пет различни национални режима и след това ще има кумулативен ефект. Мисля си, че по този начин хората бързо ще научат, младите хора бързо ще научат какво означава Европа. Много осложнения, особено когато преминаваш от една държава членка в друга. Колегите по-късно ще говорят за проблема, на който няма да спирам. Сега искам да премина към проблема с, подизпълнителите. Предложението на комисията гласи, че подизпълнителят трябва да спазва същите условия за труд и за възнаграждение, каквито предлага и възложител. Това означава, че всеки път, когато изпълнителят променя подизпълнителя, трябва да се променят условията на труд и възнаграждението на работниците. Това не е начин по който работят дружествата. Те запазват едни и същи условия за работниците си, независимо от това къде работят тези работници. Освен това, това ще означава, че дружества ще трябва да извършат дискриминация. Мога ли да ви помоля да направите заключенията си? А, заключението е, че това е кошмар за всички търговски дружества с натъпение очаквам вашите въпроси и се надявам, че тогава ще мога да споделя повече примери. Like to... Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Ван Хок. Извинявам се за грешното произнасяне на името ви, предполагам, която е професор по гражданско процесуално право в университета в Амстердам. Имате думата. Микрофон за оратора. Благодаря. За мен е удоволствие да съм тук и да предложа някои по-академични коментари, тъй като аз не съм представител за заинтересована страна, а съм преподавател и търся последователност в предложените правила. Обсъжда се промяната от минимална ставка на заплащане към възнаграждение в предложението и с този начин се кодифицира съществуващата съдебна практика и нейното тълкуване. Аз съм и съдя по трудови дела в Нидерландия и е, за нас прозрачността е много важен въпрос, когато говорим за заплащането. Ето защо трябва да гарантираме, е, че дружествата адаптират съответно възнаграждението на час, например. Ако искаме да имаме нещо като равно заплащане, закона няма да ни помогне, защото заплащането се определя от колективно договаряне и различни видове преговори, а не толкова от закона. Ето в този смисъл е важно да се даде възможност на дружествата да регулират заплащането. Правилата за подизпълнението е, се придържат към този е, принцип, но се опасявам от е, повтаряне на сценария в делото Лавал, защото искаме да избегнем ситуация, в която правилото се налага, отколкото социалните партньори, ако смятат, че е удачно, да гарантират, че колективен трудов договор се прилага и за веригата за подизпълнение. Двете неща са напълно различни. Искаме да дадем възможност на социалните партньори да определят правилата или държавата ще налага колективни договори в по-широк смисъл. И Опасявам се, че правилата в настоящото предложение ще се върнат назад спрямо някои от постиженията на социалните партньори, няма да ги подсилят. Представени се така да се накаже един изцяло нов модел, който обаче не казва, че социалните партньори никога не са използвали такива модели. Той се той почива върху съществуващи е, схеми за подизпълнението и също така за работещите наети чрез агенции за временна заетост. Също така се опасявам от противоречивия ефект, защото в предложението се говори за подизпълнение и агенции за време на заетост, но не се говори за обществени поръчки и прехвърляния в рамките на едно дружество. Съда не казва точно, не говори за тези ситуации. може да се прави това за, в, в, в рамките на подизпълнението, но не във вътрешно корпоративни трансфери. Също така се опасявам, че тези правила ще се опася... прилагат само в, дър... в а, държавата домакин, а не ако основният изпълнител е от друга държава. И това може да създаде някои проблеми. Разбирам, че искате да разширите механизма за определене на правила, да се включват и по-частни механизми, но се опасявам, че ще стигнем точно до противоречива цел с това предложение. Сега, относно е, двугодишния срок. Тук е, отпращам към регламента Рим 1 и смятам, че в е, предложението има много противоречия в тази област, нещо, което не ме изненадва, защото не мисля, че то ще се приложи на практика. Ако имате презумпция, че след две години обичайното място на работа се променя, всичко е добре. Но от това предложение проистича ще трябва да прилагате правото на държавата Домакин и не така се случват нещата на практика, защото обичайното място на работа е едно понятие, но то не винаги се запасва. Но ако променим законодателството тук, ще трябва да направим много други промени. Промени за освобождаване на работници и за трансфери също, а ние искаме просто да постигнем равно заплащане. И когато имаме това, трябва да приложим правилата в директивата за командироване на работниците, където има някои основни разпоредби в приложимото право, а, а ние с това предложение можем в крайна сметка да намалим закрилата за командированите работници, а не да я засилим. И в оставащите ми 40 секунди опасявам се, че с изпълнението на директивата сме стеснили понятието командироване. И така има все по-голям риск работещи в друга държава членка да не знаят точно каква закрила, с каква закрила се ползват. Комантированите работници се е, закрилят както по отношение на правата им, така и по отношение на юрисдикцията. Но какво се случва, ако дадено лице работи в друга държава членка, не като командирован работник, а по силата на приложимото право в другата държава членка. И това е една сериозна, един сериозен пропуск в законодателството. Това беше от мен. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря ви и благодаря, че спазихте времето. Сега давам думата на господин Марек Беню доцент в отдела по държавна економика и администрация, Университет по економика Краков, да представи неговата презентация. Имате думата. Благодаря. Мога за 6 минути да говоря само за това колко съм благодарен, че сте ме поканили тук. Уважаеми членове на парламента, дами и господа, благодаря ви много, благодаря ви много че сте ме поканили. Аз съм научен работник и се радвам, че съм тук, за да разгледаме логиката за предложението за директивата. В идеята зад нея е, че в Европейския съюз една и съща работа трябва да се възнаграждава по един и същи начин. Това беше част от ключовата реч на Жан-Клод Юнкер през 2015 година. И тук не става въпрос за еднакво заплащане, а за еднакви начини за изчисляване на заплащането. И ако наистина прочетете е, речта на господин Юнкер, ще, става, ще видите, че става въпрос за а, пра, еднакви начини за изчисление, не за еднакво заплащане. Подчертавам това, защото е, друга презумпция е, че ни е необходимо повече командироване, нещо, което комисар Тайсън каза. И в предложението се а, посочва начините, чрез които да имаме повече командироване. Как? То ще стане по-сложно, по-скъпоструващо и по-ограничено във времето. Това поражда любопитство у мен като академик. Говорим, че искаме равни възможности. Тук също цитирам госкомисар Мариане Тайсен. Тайсен и е, става ясно, че имаме неравни възможности и за това е важно да видим е, чия ситуация е по-трудна. Е, компаниите, командироващи служители или местните компании. И за тази цел направихме едно скромно проучване. Казвам скромно, защото имахме само 16 отговора. Знам, че цифрата не е впечатляваща но за тези 16 отговора обхванахме 20 1623 преносими документа А1, т.е. над 20 000 случаи на командирования. И ако разглеждаме ограничително броя командировани формуляри, формуляри за командировки, а едно ще стане ясно, че опоручването ни обхваща малко над 15 000 и 3 е, години от 2013 до 2015 включително. Повечето командировки са към Германия, където през първата година нямаше регулация за минималното заплащане. И така проверихме структурата на разходите за командироване на работници и разходите за труд. И основното предимство на нашето проучване е, че то, е, то се базира на реални данни от четводните баланси на компаниите, отговарящи на въпросите. Така че извадката е с високо качество, защото става въпрос за компании, които са преминали през всички възможни проверки на местните органи, оцеляли са от тях и обаче Поручването има някои недостатъци и то е, те са, че е, обхваща само малък брой компании, но все пак броя на командированията, които разгледахме, бяха над 20 000. Повечето от тях бяха за Германия, някои за Франция и други за Белгия. Така че това е представителна извадка. А по отношение на секторите, в които има командирования, повечето са за строителния сектор, някои в областта на грижата за възрастни хора, производството, логистиката, както и металургията. И едно от основните заключения са, че едни от най-низките нетни а, доходи след а, изплащане на данъци и социални осигуровки са 5 евро 98 е, цента. Но средният разход за командироване на работник е над 9 евро, което е 15-16% повече от изискваните минимални ставки за заплащане. И тук отпада първото приемане, че командироването се основава на нископлатена работна ръка. Не е това така, тъй като те се, тази ръка се заплаща а, не на минимална ставка за е, заплащане, но същевременно командированите работници получават по-малко от средните доходи за страната, в която са командировани. Това е първото важно заключение. Второто важно заключение е, че има разходи за труд, които са само свързани с факта, че услугата се предоставя в друга държава членка. Такива разходи е, се понасят от компаниите, когато предоставят услуги трансгранично, а по принцип не трябва да има граници. Така че, с изключение на нетните е, заплащания, социалните осигуровки и данъците, има и някои разходи, свързани с трансграничната дейност, някои са променливи, други са фиксирани. И тези променливи и фиксирани разходи, свързани с прекусяването на граница, с настаняване, пътуване, пансион, също компенсиране за договор с ограничен срок – но има и разходи за превод, разходи за свързване на лицето с трудовия инспекторат в втората държава, разходи за лице, кандидатстващо за документи А1. Всичко това са допълнителни разходи, които местните компании не понасят. Председателката моля да приключите. Да, и заключението, което може да се направи е, че допълнителните разходи са 29% от общите разходи за труда. Това означава, че компаниите, които командироват, имат допълни... понасят допълнителни разходи в сравнение с местните компании. Благодаря ви за вниманието и за поканата. Thank you very much. Много благодаря. Сега госпожа Делфин Родели, председател на Комитета по европейски въпроси на организацията ЦМЕТ да се изкаже. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Бих искала да направя някои предварителни бележки, преди да премина към същинската тема. Първо искам да напомня, че Командироването е тясно свързано с развитието на търговията и бизнеса и това е абсолютно необходимо за развитието на дружествата, особено в нашия сектор, металургическия, машиностроителния сектор са сектори, които са изложени на много интензивна международна конкуренция и мисля си, че това ни отличава от много други сектори. Повечето от наши дружества дори малки дружества командироват работници в дружества, установени в Европейския съюз, или защото изнасят продукти и при това те продават и определени услуги. Например, когато се инсталира оборудване или когато се извършва поддръжка или обучение, за което говореше Нилс по-рано, или когато в рамките на една фирма се извършва преместване на служители от е, едно поделение на фирмата в друго. Тук много се говореше за социалния дъмпинг. Искам да подчертая, че ние командироваме работници, това е защото на определени места липсват квалифицирани работници. Мисля, че това трябва да се отчита, когато се обсъжда предложението за директивата за командироване. Ако ние командироваме работници, това е защото ние не намираме подходящите умения и знания, в определени държави и ние трябва да изпратим квалифицирани лица, за да можем да получаваме, изпълняваме определени поръчки. Разбира се, има и други сектори, селско, селско стопанство, транспорт, строителство. Там има проблеми, но според нас тези проблеми са свързани с измамите, злоупотреби, неизпълнение на действащо законодателство. Ние Разбира се, осъзнаваме факта, че трябва да се намери решение на тези проблеми. Ние сме срещу незаконния труд. Всички в тази зал сме срещу незаконния труд. Тук няма въпроси. Но трябва да се решат определени проблеми и ние не смятаме, че предложението за преразглеждане на директивата от 96-та година ще реши проблемите. Тъкмо обратното ще създадат проблеми, за хора, които не създават проблем в нашия сектор. Ние нямаме затруднение. Нашето впечатление е, че с преразглеждането на директивата вие ще създадете проблеми за дружествата, които са членове на нашата федерация. Защото ако има проблем в някои сектори, трябва да се търсят решения за конкретни проблеми в конкретни сектори. Разбира се, трябва да се намерят необходимите инструменти, подходящи мерки, но това не трябва да подкопава нито принципа на командироването, което е особено важно, нито принципа на свободно движение на работници и услуги в рамките на Европейския съюз. В момента сме с впечатлението, че понякога тези принципи са застрашени. За нас свръхрегулирането не е решение и предложението, което се обсъжда в момента, със сигурност ще създаде проблеми. Ако се върна към самото съдържание, ние вече говорихме за срока от две години. Разбира се, за момента ние знаем, че командироването трябва да бъде временно. Ние сме съгласни с това. Това е заложено в директивата от 1996 година. Подлагаме под съмнение срока от 24 месеца. Един пример. Във Франция, например, 44 дни е средната продължителност на командироването. Задаваме си въпроса с какво ще се променят нещата. Към обратното има дружества, които имат дългосрочна мобилност, която е на две години. Три или четири години това се разрешава от законодателството днес, от сега действащия текст и не виждаме защо трябва да се внасят промени, които не са полезни нито за работниците, нито за дружествата. Също, така както вече каза колегата преди мен, виждаме тук и правен проблем, що се отнася до сегашното прилагане на регламента Рим 1 и трябва да се реши въпроса и с правната издържаност на предлагания текст. За нас тук има много проблеми за възнаграждението. Всички ни казват, ние го чуваме, че трябва да се прилагат минималните нива на заплащане. Това не е проблем. Обаче хората, които са писали директивата, очевидно не виждат проблем никъде. Животът в дружествата става много по-сложен, когато трябва на практика да се прилага текста. Във Франция имаме подобен режим, когато се прилага възнаграждение над минималното заплащане. И всички казват, че ако това се прави във Франция, може да се прави навсякъде. Но мога да ви кажа, защото ние сме в контакт всеки ден с нашите членове, че това създава огромни проблеми при прилагането. Защото когато дружествата, изпращащи командировани работници във Франция се опитват да разберат кое е правилното ниво на възнаграждение, което трябва да прилагат към своите работници. Много е трудно това да се намери. Опитът да се потърси информация от колективни трудови договори в нашия сектор във Франция не ви отнема повече от 5 минути. И администрацията, свързана с трудовите въпроси, към нея се беше обърнала една от фирмите наши членове с молба за определяне на възнаграждението на работника в сектора. Не казваме, че е лесно. Так му обратно лесно е, ако в една фирма се изпращат работници, самата фирма е сравнително малка с 50 души, много е трудно да се намерят данни за подходящи нива на възнаграждение. И заключение. Мисля си, че трябва да разгледаме проблема с подизпълнителите. Ние имаме възражение, защото така както е уреден този въпрос проект от текста, това се намесва в, в принципа за автономност на социалните партньори. Мисля си, че проблемът трябва да бъде разгледан моделът за социално партньорство, който имаме в Европа, ще бъде подкопан ще бъде подкопан и принципа за автономност на социалните партньори, която е факт в много държави членки. Сега господин Сам Хаглунд, генерален секретар на Европейската федерация на синдикатите в областта на работещите строителството и дърводобива. Благодаря. Когато директивата от 1996 година беше прията и когато беше въведен принципа на приемащата страна, това не беше нещо ново. Това беше заложено като принцип от основателите на Европейския съюз през 50-те години. Това е свързано с функционирането на вътрешния пазар. Без условията на приемаща държава, както казваха основател на Европейския Съюза ще има конкуренция основана върху ниско трудово възнаграждение и фирмите ще се върнат към минималните нива и няма да има насърчаване на растежа на производителността. Мисля си, че основателят на Европейския съюз бяха прави и първоначалната директива за командироване от 1996 година е правилният документ. Директивата подчертава, че държавите членки са задължени да правят определени неща, но и също неща, които те могат да правят. Тук се говореше за делото Лавал. В конкретния случай съдът смеси двете категории и даде противоположно значение на директивата. Първоначално се говори за прилагане на минимални условия, които следва да се прилагат към командировани чуждестранни работници. Но член 3 Алинея 7 говореше в директивата за това, че държавите членки могат да предоставят по-благоприятни условия на чуждестранните командировани лица. Това беше изтълкувано като възможност за пълна равнопоставеност. И имаше последващо тълкуване на член 3 алинея 7, така че по-благоприятните условия – се отнасяха само до приемащата държава членка, се отнасяха само до държавата членка на происхода, а не приемащата. Така че е, тук е важно да се спомним за решението по Рифит в делото Германия и също така съдебното решение спрямо Люксембург. Има, е, разбира се, известно подобрени възнаграждения по-добре, отколкото минимални нива или минимална ставка на заплащането. Но има много въпроси за приложимостта на директивата към различни национални социални модели. Е, тълкуването по делото Лавал отхвърляше шведския и датския модел. Също така решението по делото Руфет отхвърляше германския модел. Когато 11-те държави се оплакаха на комисията за това, че предлаганото преразглеждане нарушава изискванията за субсидиарност, комисията отхвърли тази жалба. Мисля, че трябва да има европейско законодателство по трансграничното командироване. Обаче директивата трябва да бъде съвместима с различните социални модели в Европа и да не допуска дискриминация на доставчици на услуги или работниците. Четирите съдебни решения по делото Лавал правят социалните модели в Европа несъвместими с директивата за командироването и това създава много проблеми. След 40 съдебни решения, свързани с делото Лава, вие може да кажете, че ние нямаме доверие на Европейския съд, на Съда на Европейския съюз. Затова ние искаме директивата да бъде максимално ясно. И искам да включа и наблюдение, свързано с субсидиорността от страна на Дания. Първоначалната директива съдържа изречение за целта на тази директива Идеята за минималния нива на заплащане се определя от националното законодателство и или практиката на държавата членка, на чиято територия е командирован работника. Обаче това изречение вече го няма в новото предложение на директива и Дачаните смятат, че това е крайно нередно и дори се преследват някакви не особено ясни цели. Що се отнася до времевото ограничен до сроковете, ясно е, че командироването трябва да бъде временна дейност. Не може дружествата да използват командироването като постоянна дейност, за да намалят разходите за труд но ние не искаме норми, които да могат да бъдат заобиколени. Например, да се замесват едни работници с други чрез промяна на правния статус на командироващото дружество. Не искаме законодателство, което да в използването на нископлатен труд. Също така не искаме един многослоен модел, който да каже, че определени права въжат за определен период от време, а друг набор от права въжат за друг период. Това отваря вратите за социален дъмпинг и води до фалит на дружествата, които не прибягват от това. И приключвам. Първо, трябва да бъде ясно, че идеята за възнаграждението за цели на тази директива се определя само от приемащата държава членка и не трябва да се определя от някакви европейски критерии. Второ, трябва да бъде ясно, че директивата е минимална директива, т.е. държавите членки могат да наложат пълно равнопоставен, пълна равнопоставена за командированите работници от първия ден ако държавите членки решат да го направят. И трябва да бъде ясно, че подобряването на ситуация с правата на командированите работници че тези права трябва да се запазят в новата директива. Благодаря ви. Благодаря сам, че спазихте времето. Сега ще дам думата на Патрик Лиебус, председател на Европейската конфедерация на строителите. извинете, ако не произнесах името ви правилно. Благодаря, че позволихте този открит дебат във връзка с командированите работници. Като представител на малките и средни предприятия от строителството и асоциациите, свързани с нея, аз вземам думата пред това събрание, за да говоря за въздействието на това явление върху сектора строителство. Що се отнася до мобилността и командироването на работници, можем да кажем, че пазара на Европейския съюз не беше като през 1996 година има радикални промени, има различни економически условия в държавите членки по отношение на заплащането на социалните вноски и те са различни в отдалните страни. Очевидно е, че трябва да е, създадем правила и ние бихме желали да направим предложение за ревизираме и искаме да се ревизира регламента за координиране на социалната сигурност. От основно значение е да се насочи дебата така, че той да засегне нашия сектор и е, в този сектор е, работят около 2 милиона командировани работници в Европа. Като имаме предвид, че 44% от тях са в строителството, се сблъскваме с феномен, който е, засяга 5% от активното население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 И всъщност това означава силно влушаване на економическата ситуация в строителния сектор и ние продължаваме да действаме за да не се разрушават в кратък срок работни места. Е, говори се обаче, че се прави много шум за нищо. Например, в Белгия е, примерът е много крещящ. 15 е, хиляди души загубиха работата си в строителството в е, Белгия и 15 000 000 нови командировани работници от 2010 до 2014 година запълниха официалната статистика на комисията. И е, всъщност ние сме един много интензивен сектор е, по отношение на работната ръка. Конкуренцията е много висока. Също така трябва да се прилагат е, еднакви правила за командированите работници и работниците на място. Ние трябва да намалим въздействието върху неравното заплащане, така че да имаме източник за квалифицирана работна ръка, която да отговори на изискванията. Съществуват предприятия, които бяха принудени да назначават временно компетентни командировани работници, за да останат конкурентоспособни. Стотици хиляди работни места бяха загубени, стотици предприятия изчезнаха в нашия сектор и това, за съжаление, всъщност отхвърля само европейския проект за мобилност в европейското пространство. Мога да ви уверя, че нашите колеги от Централна и Източна Европа разбраха тази позиция по отношение на квалифицираните работници в техните страни. Е, всъщност е, това са хора, които работят основно на местните пазари. Що се отнася до срока на командироване, то да се види какъв е средния срок, то е около 4 месеца в сферата на строителството в моята страна, средния срок е 44 дни. И всъщност тук има недостатъци. Липсата на кохерентност между отделните сектори. Необходимо е също така секторно фиксиране между социалните партньори в сектора на най-разумния срок за командироване, като се включат и публичните органи. Що се отнася до а, кумулираният а, срок а, на командираване на работниците, а, трябва да а, се премахне а, тази разпоредба, трябва да се а, да прави много ясно предложение според нас. А, временната заетост няма нищо общо с а, командироването и а, всъщност а, Е, става дума за е, служби за временно за временно назначаване. Мога да кажа, че е, е, беше прията и резолюция. Господин Савари смята, че е, временното командироване във Франция е, се увеличи с повече от 3000% през последните години, въпреки че е, представлява около 20% от всички командировани. Що се отнася до е, възнаграждението, минималната законна заплата трябва е, да е, има предвид, че във всяка държава членка разликите във всеки сектора са много големи, също това се е, установява при заплащането и е, това трябва да бъде в рамките на социалния диалог, обсъден от социалните партньори. Ние е, споделяме същата философия като нашите колеги от Европейския синдикат. Ние сме за а, борба срещу дъмпинга, запазване на социалните права. За съжаление, обаче не винаги има необходимите социални разпоредби, а, що се отнася до местните и а, регионалните власти. Благодаря много за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. For... Благодаря и благодаря за това, че спазихте времето. Благодаря на всички експерти за изключително интересните изказвания. Сега ще дам думата на доклад... съдокладчиците. Двама са те, ако... доколкото знам, Елизабет Мория Шартия и Агнес Пелиус. Госпожа Моран Шартие, ще ви дам думата на първо място. Елизабет, за жалост ще имате само две минути. Няма проблем, благодаря, госпожо председател. В крайна сметка аз бях изключително щастлива да изслушам всички вас. И моето заключение е, че в крайна сметка експертите е, са заинтересовани страни, що се отнася до е, политическата дискусия в е, парламента. Ние ще се опитаме да е, успокои малко духовете по отношение на преразглеждането на тази директива. Днес е, Европа не означава само е, далечния Запад. Е, трябва да организираме е, общия пазар от една страна, но също така и свободното движение на работниците и на гражданите. И в тази рамка е, преразглеждането на директивата има някакъв смисъл за да се избегнат е, е, две неща, две пречки, е, бяха споменати тези неща и трябва е, да спомена социалния дъмпинг, това означава да се играе с заплатите и с по-малката социална защита в някои страни в сравнение с други. От друга страя, нелоялната конкуренция между предприятията, които използват работници командировани които е, са на по-низко заплащане, но могат също да отговарят на изискванията, така че е, тези предприятия да бъдат е, конкурентни. Е, всъщност, е, това са работници, които имат е, е, особена квалификация, която не навсякъде може да се предложи. Така, сега ние виждаме много добре, че има глобален смисъл е, да се спрем на всичко това. Във вашите изказвания вие посочихте е, отрицателните моменти. Аз е, обаче искам да е, говоря в духа на социалната економика на пазара. Госпожа Кар, вие казахте, че социална Европа губи скорост. Аз мисля, че днес проблемът не е тук. Проблемът е, че имаме нужда от конструиране на социална Европа. А, ние не сме започнали да конструираме Европа чрез социална Европа, обаче днес наистина има нужда от социална Европа и това е което правим с тази нова директива. В този дух а, ние работим, консултираме се и изслушваме най-различни мнения. Благодаря, Елизабет. Агнес Янгер Юрус, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на експертите. Вашите изказвания бяха информативни и бих искала да се възползвам от вашите познания тук, за да помислим заедно по някои теми. Първата от които, според мен е интересна, и няколко от ораторите я засегнаха, е следната – трудовата миграция не е свързана само с социалния дъмпинг, а и с недостига на умения. Ако това е така, ако това е причината за трудовата миграция, какъв е проблема тези работници да получават по-високо заплащане? Така че ако се дължи тя на недостиг на умения, защо да не получават по-високо възнаграждение? Те не са платени на минимални на заплата, но ако причината за трудовата миграция е недостига на умения. Това беше първият ми въпрос. Втория се отнася до автономията на социалните партньори. Някои от експертите споменаха това. И освен, че идентифицираме проблемите, имате ли някои е, предложения как те могат да бъдат разрешени? Господин Хагелунд спомена веригата за доставки. Там имате ли конкретни предложения? И третия ми въпрос е относно правното основание за тази рамка. Защото един от проблемите на тази директива въпреки че тя се отнася само до предоставянето на услуги като правно основание – тя цели и закрилата на работещите. Това е конкретно посочено като нейна цел, но тук нямаме едно и също мнение като Съда на Европейския съюз, така че не е ли добре да има двойно правно основание на директивата, за да се разреши този проблем? Благодаря. Председателката, благодаря Агнес. Госпожа Макентар, Макентайр за ЕКР е докладчик в Сянка. По този въпрос тя не е в залата. Ще дам думата на Мартина Лабайова, докладчик в Сянка за... по този доклад. Мартина, имате две минути. Благодаря много. Благодаря на секретарията, че организира тази среща. Тя е полезна за всички нас. Имам няколко въпроса и коментари. И слушах изказванията внимателно и имам въпрос а, към всички вас. Интересно ще ми е да чуя какъв е ваши отговор. Имаме предложение тук на масата, разглеждат го председател, пред, пред парламента и съвета. И много често казваме, че Важно е да видим какво е най-доброто решение, за да постигнем компромис, нещо, което ни е необходимо. Имам въпрос към госпожа Лина Кар. Вие говорихте за злопотреби, за неправилно прилагане на правилата, което отежнява ситуацията на командированите служители в Европейския съюз. И ме интересува, смятате ли, че с това ново предложение ще се сложи край на погрешното прилагане на правилата или правоприлагането на национално ниво ще ни е, спомогне да проработят тези правила? Това е важен въпрос, според мен. Също така, съгласна съм с преподавателката от Амстердам, че основен фактор е прозрачността, когато определяме понятието възнаграждение. И тук основен въпрос е срокът от 24 месеца, когато работещ отиде да работи на трудовия пазар в друга държава членка и има противоречие с Рим 1. Това според мен е сериозно сериозно предизвикателство. Имам и въпрос към професор Марек Беню. Вашето изследване е интересно, особено по отношение на допълнителните разходи. Можете ли да дадете конкретни примери? Споменахте данъчното облагане, трансграничните разходи, но може ли в комисията да представите някои конкретни примери как сте изчислявали тези разходи за Франция, за Белгия? Да дадете примери за конкретни държави, за да видим конкурентоспособността на тези държави по отношение на тези допълнителни разходи, свързани с трансграничната дейност. За, за нас това е важно, защото трябва да се вземат политически решения на основата на конкретни доказателства. И благодаря на всички експерти за данните, които ни представяте. Председателката, благодаря Мартина. Е, е, е, Рония Кари, която е също докладчик сенка за групата на ГУЕ да вземе думата. Е, først og fremmest tak til alle jer, der er kommet med nogle utrolig spændende indlæg. Øh, Всъщност става дума за нещо много интересно, което вие ни обяснихте. Ясно е, че е ваша задача да опишете как изглеждат нещата на място. Аз разбира се с удоволствие бих и слушала всичко това и съвсем конкретни два въпроса имам към вас. Първия въпрос е нещо, което е, е въпрос, който искам да задам на целия панел. Ние имаме директивата за командироване на работници, която трябва да бъде преразгледана и сега, ако от политическа гледна точка ние подчертаем, че става дума за временна мярка, е, бих искала да попитам, да, вие всички твърдите, че е, предложението на комисията не е добро. Как ще можем да работим с ограничение във времето? Какво бихте предложили вие? Става дума не само за правните аспекти, а и за ограничаването на командироването. Така че бих искала да чуя малко повече от вас какво бихте предложили вие. След това Бизнес Europe, цялата идея разбира се, е в противоречие с е, моите представи. Аз мисля, че от гледна точка на предприятията може да се е, пожелая промяна в сега действащото законодателство. Как е, могат да се създадат тези промени? Как можем да искаме от синдикатите и работниците да имаме универсални разпоредби, предприятията на място – и имат е, много повече критерии, които трябва да изпълняват. Благодаря. Благодаря. А, има думата. Моля за извинение. Нашия докладчик Сянка моли да бъде извинен, че няма да дойде. За нас, както и за много други, основният е, проблем е, че съществува експлоатация. Ние искаме да прекратим това, искаме да гарантираме достойна работа, достойни условия на труд на командированите лица. Виждаме какви са другите проблеми тук. Единият от въпросите, който имаме, е към госпожа Ван Фук. Контекста на командироването, как можем да включим Рим 1 и да спрем безкрайното командироване на хора, които не са наистина работници в своите държави и от време на време отиват през е, да работят друга държава по конкретен договор. по този начин не би трябвало да се постъпва, но как можем да затегнем гайките? защото освен всичко друго ние можем да създадем нови проблеми, като се опитваме да намалим приложното поле. Стои проблема за възлагането на поръчки, обществените поръчки, подизпълнителите. Тоест, дали ще спечелим, ако включим повече в директивата или може би трябва да правим нещо абсолютно различно. Дали трябва да включим обществените поръчки под изпълнителите изобщо в тази тематика? Благодаря, Чин. Сега Лаура Еджа от групата Европа за свободата, пряката демокрация. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за предоставената възможност още веднъж да обсъдим тази толкова спарна тема. По тази тема може да се отправи още много критика. Аз и слушах различните становища на заинтересованите страни, но също така и от представители на научната общност. Наистина има трудности от принципен характер тук. Аз бих искала да получа отговор на следния въпрос от тези, които говориха за възнаграждението. Имам предвид по-специално представителите на научната общност. Става дума за неравновесието между държави и социални партньори. И имате ли някакво конкретно предложение как можем да преодолеем тези трудности? ние трябва да намерим решение в случая и сега по тези 24 месеца представителите на синдикатите в строителството и дърбодобива говориха за 40 дни, които на практика се срещат и че нищо не противоречи на тази горна граница. Как това се съчетава с удължение до 24 месеца и след това е, с докладчика госпожа Янкер каза нещо, с което мога да се съглася по отношение на трите решаващи въпроса, които трябва да бъдат решени. Представителите на научните среди и е, заинтересуваните страни биха могли, може би, да отговорят на въпроса какви са различните становища и как могат да бъдат сближени, защото тук все още има големи различия. Тази директива има за цел да подобри нещата. Надяваме се, че след преразглеждането и ще можем да запълним празнотите и че ще можем да дадем възможност на държавите членки да действат за подобряване на ситуацията. E Доминик Мартан Мартон от ЕНС. Е, е, благодаря, благодаря, госпожо председател. Наистина много интересна е нашата дискусия най-вече поради факта, че е, тук присъстват е, лица, които ни предоставят своите научни резултати. Сега, какво може да се каже? Ние виждаме, че работодателите е, провеждат срещи, те разбраха, че тази директива е много голям удар а, върху техните предприятия има и един изследовател, който обяснява, че командированите работници струват повече на предприятията, които ги назначават. Ние наистина се съмняваме във всичко това. Ако е така, няма да има командировани работници. Госпожо Моран Шартие, беше казано, че Европа не е далечния запад. Да, така е, госпожо Морашати. Вие е, говорите това от ноември 2016 година, че Европа е далечния запад и че има е, социален дъмпик, но това е Европа, която вие създадохте, но всъщност казвате също, че е забравено да се конструира социална Европа. Не вие го забравихте това нещо. Е, вие направихте Европа по-голяма от от е, Бивол е, от 15 на 28 държави членки, сега спадат на 27. Жалко, госпожо Моран Шартие, че а, е, толкова време изгубите да обяснявахте това. И аз мисля, че вие, а, Доминик, това е председателът, председателката прекъсва оратора. Не, не, продължава ораторът. Аз смятам, че двамата са докладчици. Наистина много кораж са проявили и е, имат големи заслуги за и какво е, в крайна сметка планината роди Мишка е, командированите работници, защото тяхната е, заплата се увеличава два-три пъти, е, всъщност те напускат своите семейства, своите родни страни, защото няма друг избор. И ако ние нямаме такива работници, едва ли ще има някакви строежи. Всъщност се прави така, че тези хора отиват там, където заплатите са най- най-добри за тях. Благодаря. Благодаря, Доминик. Давам дума на още четирима депутати. За съжаление имате по една минута и моля спазвайте това време, защото вече изоставаме от графика. Палома Лопес Бермел първо има думата. Благодаря, госпожо председател. Проблемът с сега действащата директива не се свежда само до неправилното или непълното изпълнение. Тази директива се превърна в инструмента за социален дъмпинг. За това не може да се каже, че трябва първо да се изпълнява действаща директива, когато тя дори не е ратифи... Е, транспонирана от много държави членки. Когато става дума за пътния транспорт, Европейският съюз почна да говори за минимално заплащане, такова каквото е Франция и Германия. Виждаме, че тези командировани работници всъщност са граждани, които са длъжни да работят с твърде много ограничени права, с твърде ограничени права в трети държави. И това беше засилено още повече от кризата. В това отношение приветствам желанието на комисията и парламента да продължават с реформата, която е основана върху положителни принципи. Заключенията, казва председателката, но има и аспекти, които трябва да се коригират. Сред тях е времето за командироване максимум две години – и също така неотчитането на по-извимите групи. Имаме общо пет оратори. Закривам списъка. Хесус Нилсън от Социалистите и Демократите. Eftersom Marita Ulvskog inte eh, kunde vara här så tar jag tillfället i akt och säger да, тъй като Марите Олско не присъства тук, аз като шведски социал-демократ ще взема думата в случая. Ние сме доволни от внесените изменения в предложението. Има възможност за подобрение, но това минимално заплащане е заличено тук. Говори се за възнаграждение. Съществува риск тази ясна формулировка, че държавите членки да определят е, възнагражденията съгласно националното си законодателство. Е, всъщност е, ние трябва да имаме предвид, че не всички държави членки имат колективни трудови договори, и има универсални споразумения при това положение. Ние обаче имаме колективни трудови договори, които са в сила и които включват голяма част от работниците. Голяма част от проблемите, които възникват тук, са са свързани с тълкуването и прилагането на директивата. Е, и това е свързано с свободата на предоставяне на услуги и на извършване на стопанска дейност. Трябва да се има предвид, че действа и защита на работниците, трябва да се вземат предвид и правата за стачки, а иначе ние просто ще нарушим принципите на Европейския съюз. Äh, Госпожа Штайрук от групата на социалистите, благодаря много на изказалите се в дискусията. Аз искам да чуя какво е вашето мнение последния въпрос. Не във всички държави членки има а, общо действащи, т.е. задължителни колективни трудови договори. Има държави членки, в които има секторни а, колективни договори или само за отделни предприятия. Е, смятате ли, че бихме могли да допълним предложението на комисия по по начин, по който държавите членки, съгласно националните си различия, да и могат да приемат представителни колективни трудови договори. Тогава няма да има дискриминация и ще можем да преодолеем националните различия, т.е. да ги вземем предвид. Един въпрос към госпожа Ван Хук. Ако правилно съм ви разбрала, вие казахте, че принципът equity в предложението на комисията не е гарантиран. Можете ли да дадете малко по-конкретни сведения за това как можем да отстраним тази слабост? Гиом Балас. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ние много често сме чували, че има необходимост от ревизиране на директивата, защото има проблеми при прилагането и е, всъщност поне по три точки трябва да има законодателни изменения. Първо да се борим е, срещу е, демпинга, след това договорите между работодател и работник и също така стаж от поне 3 месеца, което да даде възможност да се борим срещу фирмите фантоми и да осигурим качество на работниците. Втория въпрос, също за да се борим срещу предприятията фантоми, фирмите фантоми, това е въпросът, свързан с оборота в отделните страни. Е, и е, трябва днес да се въведе такова понятие, че предприятията, които командироват, да имат 25% е, от оборота в съответната страна, така че да не се допуска една верига, в която да изчезват тези фирми фантоми. И трето, с това приключвам, госпожо председател, трябва да изясним въпроса за възнаграждението. И в текста това не е сега съвсем ясно. Тъй като беше казано току-що, че предприятията, които командирават, заплащат дневни, квартира и така нататък, но какво се случва много често? Не е ясно как става това и като че ли се прехвърля върху възнаграждението на работника. Всъщност това е нещо в повече. И в текста на комисията трябва съвсем ясно да се посочи, че трябва да се дефини, дефинира възнаграждението и какво трябва да плати предприятието, освен възнаграждението на работника. Лора Адам Коша, и Пипи Груп. Адам Коша от групата на НП. Адам Коша от групата на НП. Масут и лехетőséget. Не Адам. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам няколко въпроса към експертите е, и да ми отговорят съгласно своята компетентност. Първо, вие съгласни ли сте с мен по това, че този проблем не е проблем изток-запад в прекия смисъл? Един от докладчиците каза, че първата командироваща страна е Полша, на второ място обаче е Германия. Второ, ние, вие как тълкувате принципа равен труд, равно заплащане? Как на практика може да се прилага този принцип? И ако това е принцип, то тогава ние в нашия парламент трябва да се погрижим също да го спазваме. За моя местен асистент аз не мога да плащам същото възнаграждение, като за асистента, който работи тук в Брюксел. Така че е, тук има необходимост от действие, според мен. И третия въпрос е, – предимства в конкуренцията. Как се развиват тези предимства? Проблемът е, за командироването или по-скоро свързан с директивата за командироване, е заложен в нейното прилагане и въпроса как е, да противодействаме с тази директива на нелоялната конкуренция. И четвърто, много ви моля, подчертайте е, как е, социалният дъмпинг и нелоялната конкуренция се свързват с командироването. Каква е връзката между тях? Аз просто виждам, че някои понятия са изчезнали, а други се припокриват в крайна сметка. Нито един от докладващите е, не говори за проблема е, фирми фантоми. Е, много ви моля, направете съответни предложения как да се реши този проблем с фирмите фантоми, защото всъщност повечето проблеми проистичат от тях. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички участници за техните изказвания. Възразявам срещу категоризирането на това предложение като кошмар, защото смятам, че това е преувеличение. И ние не говорим за 19 век, когато за собствениците на фабрики би било кошмар да се ограничи работното време до 8 часа и да се брани детския труд. Разбира се, важно е да се подчертае временния характер на командироването и да се постави въпроса за възнаграждението. Винаги съм задал въпрос, защо когато нидерландски работник получава надбавки за опасен труд, за извънредно положен труд, защо това не въжи за работници от други държави, които работят на същия строителен обект. Работата им не е нито по-чиста, нито по-безопасна. Второ, това е голям проблем. Каквито и правила да приемем, винаги съм много загрижен от това, дали ще бъдат изпълнени на практика тези правила. Бих искала да помоля нашите експерти да кажат как националните инспекторати по труда могат реално да осигурят изпълнението на нормите. Това се отнася и до директивата за осигуряване изпълнението. Благодаря, казва председателката. Сега дам думата на нашите експерти. Всеки от вас има 4 минути, за да отговори на въпросите, отправени към вас. Предполагам, че ще отваряме в същия ред, в който се изказвахме. Благодаря много за изказванията и за въпросите. Мисля, че няма време наистина сериозно да отговоря на всички въпроси. Ще се постара да отговоря на тях по реда, който бяха задавани. Изцяло съм съгласна за госпожа Юнгерос, което казваше, че ако командироването е резултат от недостиг на умения, тогава трябва да предоставяме на тези хора същите договори, най-малкото, които предлагаме и на местните работници. Автономият на социалните партньори. Виждаме, че проблемът вече започва с това, че някои колективни договори, само някои от тях са задължителни, се предвижда да са задължителни за доставчиците на услуга само на страната на происхода. Това ограничава социалните партньори при изключването на споразумения и колективни трудови договори, свързани с възнаграждението, времето на работа и другите условия на труд. Правното основание – трябва да бъде разширено, така че когато има дело в съда, социалните съображения да бъдат отчетени с същата тежест, каквато се передава и на предоставянето на услуги. Що се отнася до подиспълнители, тук трябва да се водим от принципа за съвместна и споделена отговорността. Що се отнася до другите въпроси, тъй като тук има някои концептуални въпроси и нямаме за сега време за тях, дали прегледа на директивата ще спре злоупотребите? Всичко зависи от това какъв ще бъде преработения текст. Сега виждаме, че има опит да се решат някои проблеми, например проблема с дъмпинга в заплащането, но проектът текста не е достатъчно амбициозен, за да реши проблема с подизпълнителите, с агенциите за време на заетост и т.н. Много от уважаемите членове на парламента говореха за проблем важен за нас – защо трябва да налагаме изпълнението на директива, която де-факто не работи? Нека първо да ремонтираме директивата и след това да искаме тя да се изпълнява. И директивата от 2014 година създава определени проблеми, но аз вече казах, че много от социалните партньори в държавите членки имат много информация на разположение и тези ресурси трябва да се използват максимално добре. Lots, lots uh, Господин Коша, въпросът ви беше дали ще ще се съгласим, че проблемът не е проблем между източна и западна Европа. Да, аз съм съгласен, че това не е пряко въпрос на разликите между източна и западна Европа, но се превръща това в проблем. Защото командироването е явление, което се извършва, което е присъщо на цели Европейски съюз и новите държави членки просто са по-изобретателните в, в това как да се заобиколят правата. Господин Нил Страмп има дума. Uh, all... Благодаря. На първо място представляването на дружества а, и субекти в Европа, които командироват служители. Тук основният проблем са компаниите, е, които незаконно командироват работници и незаконно извършват а, а, стопанска дейност. И щом се борите срещу това, ние сме на ваша страна. А, но има много въпроси, които повдигнахме, проблеми, които са свързани с изпълнението на директивата. Неща, които виждаме не се прилагат, защото сега политическия фокус е върху преразглеждането на директивата. Това е въпроса, който това имах предвид. И искаме парламента да ни помогне да проработи изпълнението на, на директивата, защото това не се случва, а трябва то да проработи. По отношение на прегледа на директивата, той ще се направи. Проблема е, че той няма да ни помогне да преодолеем проблемите с незаконно извършващи дейност компании и незаконно командироващи компании. Става ясно, че от директивата се появяват проблеми за законосообразните компании, командироващи по законен начин. И за това исках да ви дам няколко примери. Но Предложението вече е на масата, трябва да го разглеждаме, Разбира се, и бизнеса обмисля как може да се подобри то. Не е лесна тази задача, но трябва да я свършим. Относно социалното осигуряване, няко... редица оратори го споменаха. Аз съм от Дания и това е, е страната, която е с най-голямо високо ниво на социален дъмпинг в Европа, защото имаме е, толкова високи социални осигуровки в Дания. Такава е ситуацията. Но така или иначе това, което каза каза колегата, има връзка между социалния дълпинг и правилата за социално осигуряване. Но комисията не е направила предложение за социалното осигуряване. Така че би било добре да видим какво предлага комисията и да стигнем до решения, свързани с командироването и социалното осигуряване. Със сигурност има решения и ще помислим по тях, но е важно комисията да направи предложение за социалното осигуряване. Господин Балас, дадохте няколко примера. Много от тях се отнасяха до е, изпълнението на директивата. Е, споменахте и е, командироването от страна на дружества Почтенска котия. Сега няма да давам оценка дали това е най-доброто решение, но трябва да се прецени. Но така или иначе, за дружествата е необходима правна яснота. Те трябва да знаят какви ще са правилата в едните години и е, Както вече казах, извинявам се, че се повтарям, но постоянното променяне на правилата е кошмар за компаниите. И е, това да се налага да се променя трудовото законодателство е истински кошмар за компании и за служители. Съгласно, е, ако, ако сте от Дания, френското трудово право е трудно разбираемо. Аз съм сигурен ли, че за един французин, който идва да работи в Дания, е, редица понятия в датското право ще са трудно разбираеми, ако не и шокиращи. Така че Европа е сложно нещо, имаме директива и трябва да я прилагаме. Но от името на организацията, в която работя Бизнес Юръп, ще разгледаме а, предложението, но ни е нужна и по-обща картина за социалното осигуряване. Благодаря. Председателката, благодаря. Давам думата на професор Акуе фон Хок. Казвам се Алки фон Хук. Е, това е от един език на малцинство в северната част на Нидерландия и знам, че името ми е трудно произносимо за почти всички, които не са от Нидерландия. Сега ще разгледам някои от въпросите, които бяха зададени конкретно към мен, свързани с това защо по настоящата директива не се защитава равното заплащане. Като цяло, Заплащането се решава в правото а, на държавата членка и се прилага за колективните договори. Когато говорим за тези договори за секторни споразумения, техният брой намалява. В някои страни това се дължи на мерките на финансова дисциплина. В други държави те не съществуват, в а, трети съществуват, но намаляват. И е, също така в е, други страни има различни видове е, разпоредби за колективно договаряне в колективни договорености. Така че всичко това е свързано с определенето на възнаграждението, нещо, което е основна цел на директивата, да се гарантира, че различните видове системи ще могат да се покрият. Така че, опитваме се да покрием някои от тези елементи, като например онези в веригата за доставки, но се опасявам, че ефектът може да е оператен, може да се тълкува директивата като ограничаваща, а не като правомощяваща социалните партньори за командироване и, по отношение на веригата на доставки. Чул се, че това е много погрешен начин за определене на възнаграждението, нещо с което не съм съгласна, защото преди няколко години направихме проучване за командироването на работници и стана ясно, че има различни начини, чрез които под изпълнението и изнасяне на производството могат да се повлияят по различен начин от работата на социалните партньори. Така че те вече имат възможност да проверяват справедливостта на разпоредбите в веригата за доставки. Това беше предупреждението, което исках да отправя. А по отношение на Рим 1, той се опитва да обхване различни трудови взаимоотношения от високоплатените работни места, работещи командировани в Америка, до работещите в Африка, както и до работещите командировани в рамките на Европейския съюз. И е трудно да се намери едно решение за всички ситуации. Ето защо решихме да разгледаме най-близката връзка до отделния договор, да може да се вземе решение за отделния отделния казус на базата на една световна схема, защото Рим едно и с световно приложение, не само за Европейския съюз. Проблемът е, че има връзка с някои определени задължителни елементи, свързани с безопасността, с заплащането. Всичко това може да се направи чрез система за основни задължителни разпоредби. И е добре да се придържаме към този механизъм, да не се е, променя приложимото право за договорите, освен ако не искаме да променим, да кажем, трудови, е, часовете на труд, защото лицето иска да прекара повече време със семейството си. Та, най-общо трябва да видим каква закрила искаме да дадем на, за, на командированите работници, на други работници, работещи е, при друго трудово право, но които не са командировани. Е, е, това може да стане в, по смисъла на член 9, алинея 4. Но това не бива да стане правило, което да се прилага във всички ситуации, защото иначе ще настъпим в цялостната система. Това е, времето ми свърши. Благодаря. Професор Марек Меню, имате думата. Um, Много благодаря. И аз ще се постарая първо да отговоря на въпросите, отправени пряко към мен. Господин Доминик Мартан попита как ще можем да бъдем конкурентоспособни, ако имаме тези допълнителни разходи. Един от възможните отговори беше даден от госпожа Юнгелиус. Тя каза, че по-голямата част от командированите работници са командировани поради липса на умения в приемащите държави, т.е. няма конкуренция на местно ниво и това означава, че законите не са различни. Ако имаше конкуренция на местно ниво, то тогава фирмите би трябвало да плащат някакви допълнителни бонуси, които комисията иска да включи възнаграждението, но командироващите предприятия ще трябва да плащат допълнителните разходи включително и тези бонуси. Госпожа Длабайова попита за разлика. Ще ви дам два примера. Има разлика между местните правила, които се прилагат и към местните дружества и някои такси, които се прилагат само към командироващите дружества. И аз мисля, че това е пречка пред свободното предлагане на услуги. Например, във Франция има специалния такс за срочни договори. И тази специална такса се плаща и на френските работници, и да речем на полските или германските работници, командировани във Франция. Но има също така и такса за предварително уведомяване. И това е максимум 50 евро за всеки един командирован работник. Това са парите, които местните дружества никога няма да трябва да плащат, докато командироващото дружество ще трябва да ги плаща това. Аз виждам като пречка през свободното предлагане на услуги. И като говорим за препятствия, искам да се спра на въпроса на господин Балас. Той предложи сам нещо, което е абсолютно ново, нещо, което няма в предложението, че трябва да има минимален оборот в една от държавите членки или държавата на происхода на командирования работник, ако правилно съм разбрал. Това е една идея, която е взета от координацията на социално-осигурителни системи. И още една идея, 24 месеца, е също заета от същ същия този инструмент. Аз разбирам единия пазар по по-различен начин. Аз разбирам нещата по следния начин. Няма значение в коя държава членка работите или имате дружество, вие имате право да предлагате услуги във всяка една друга държава членка. Мога с лекота да си представя, че след като се въведе тази норма, ще имаме някои много мобилни дружества, които ще искат да оперират в един Европа и те могат да нямат 20% оборота в нито една от държавите членки, в която предлагат услугите си, защото просто е те толкова мобилни. Това е една хипотеза. Аз съм а, много внимателна, когато става дума за препятствия, а тук става дума за още едно препятствие с този оборот. И имам само 30 секунди. Искам да посоча, това не е моето изследване само когато комисията внесе това предложение, просто имаше вакуум на данни, нямаше информация. Но не само в моето изследване, имаме едно изследване от юни 2016 година. То е извършено от Министерството на финансите и Министерството на економиката на Франция. Това изследване ясно показва, че френският работник е по-скъп, отколкото полският. Извинете, по-малко струващ, отколкото полския работник. Т.е. полският командирован работник е по-скъпо струващ, отколкото френския работник, ако използваме тези данни. И не става дума само за полските работници, за работници от Португалия, същото въжи от Испания и Румъния. Извинете, вече би трябвало да приключите, каза председателката. Моля за извинение. Само едно изречение, ако ми позволите. Моля, търсете повече данни защото сега аз мисля, че всички само правим догадки за това какъв е евентуалният резултат. Благодаря ви. Да, имаше много въпроси, много интересни въпроси по време на дебата и наистина нямаме достатъчно данни, нямаме достатъчно факти на разположение. Ако и тук аз моля всички експерти, дали бихте могли да изпратите вашите презентации на секретарията? и също отговори на въпросите, на които не успяхте да отговорите. Това за нас ще бъде много полезно при обсъждането на този тъй сложен въпрос. Госпожа Дельфина Родели. Благодаря, госпожо председател. Няколко бележки. Искам да се върна към факта, че малко е сложно за сектор, какъвто аз представлявам, когато говорим за командироване, всички говорят за социален дъмпинг. Това е много изтощително за нашите дружества, дружества, които са наши членове, нашите дружества. Не командироват работници, не приемат командировани работници поради съображения – свързани с разходите, те не, не го правят заради социален дъмпинг, те имат много други основания за да командироват или приемат командировани работници. Трябва да се мисли за дружествата, които добросъвестно наемат командировани работници, правят го по най-добрия възможен начин. Мисля си, че много трудно да се сблъсква, да се противопоставят големите и малките дружества. В моето обединение 80% са малките и средни предприятия. И командироването не се използва само от определени сектори, не се използва само от големи транснационални корпорации. Мисля си, че този аспект винаги трябва да го отчитаме. Защото понякога оставам с впечатлението, че има някакво объркване, че всичко смесваме и трябва да сме наясно, че командироването не трябва винаги да се смесва с незаконния труд, с социалния дъмпинг. Да, има ситуации, които са ужасяващи, ние говорим за тях – и ние трябва да намерим решение за тях. И отново аз смятам, че това предложение няма да ни помогне да намерим правилните решения. Вече говорихме за директивата за осигуряване на изпълнението за нас. Това е правилният инструмент. Мой колега от Бизнес Европа говорише за регламента за социално осигуряване. Това също би било за нас подходящ инструмент. За съжаление, комисията не предлага преглед на директива 2014 година. Голяма грешка, според мен. Но така ли, че какъвто и да е резултатът от обсъжданията в парламента и съвета, трябва винаги да се отчита едно нещо, а именно каквото и да решавате, то трябва да може да се прилага на практика, защото в крайна сметка, защо не се прилага законодателството надлежно, ми просто защото не може да се приложи. Ако разгледате разпоредбите за подизпълнителите, мисля си, че ако сме честни, ако прочетете тази разпоредба, ще ви потребват минути, за да не кажа часове, за да разберете какво гласи тази разпоредба. И когато имате подобни разпоредби в един правен текст, това е неприемливо, защото в крайна сметка ако едно дружество трябва да наема юристи, експерти, за да разяснят на това дружество какво означава този ли он си правен текст, това означава, че нещата не работят. Законодателство трябва да може да се прилага на практиката. Тук беше зададен въпросът дали инспекторите по труда могат да разберат директивата от 2014 година. След заседанието с удоволствие ще обсъдя този въпрос с вас, защото ние три пъти транспонирахме тази директива. И трите директиви сме ги транспонирали. Имаме три законодателни акта за транспонирането им. И тук се дава въпрос. Е, добре, вие казахте, госпожо Герус, какъв е проблем да се плаща повече? Не, просто правният текст, такъв какъвто е в момента, създава и правни, и чисто практически проблеми. Така че това, което се предлага, ако то е правно осъществимо, практически осъществимо и може лесно да се прилага от дружествата, то тогава това е нещо, което наистина ще бъде възприето от сектора. Сектора на металургията и машиностроенето иска да получи законодателен текст, който в крайна сметка ще може да се прилага на практика. Благодаря. Сега сам Хаглунд има думата. Благодаря. Бяха поставени е, много проблеми, е, въпроси, но ще се съсредоточа върху три неща, споменати от госпожа Юнгериус, както и въпроса за Запада и Изтока. Ако правилно съм запомнил, вие казахте дали командироването трябва да се осъществява, когато има липса на високо квалифицирани работници. Такава е основната идея и това е идеята пазара да се самобалансира. Така че, когато има недостиг на определени умения в една страна, да могат те да бъдат попълнени от друга страна. Относно функционирането на директивата, от 2006 до 2007 година нещата бяха добре, нямаше особени проблеми. Проблемите възникнаха след 2007 година и то основно защото правата бяха ограничени, за да се е, изпълняват правата на работещите, но имаше и нелоялна конкуренция. След 2007 година някои страни командироваха работници, чиято работна ръка беше по-ефтина от работната ръка в приемащата държава и това създаде редица проблеми, особено в сектора на строителството, Разбирам, че условията в металургията са по-различни и тук трябва да имаме един секторен поглед, но в строителния сектор това доведе до нарушения на функционирането на пазара. И не само работниците са експлуатирани, но и самите компании, защото социалният дъмпинг започва от експлуатацията на работниците, но след това води и до нелоялна конкуренция, което не е добре за компанията, но и проблеми свързани с данъчното облагане. Е, второто нещо, което казахте относно автономията на социалните права, на социалните партньори. Това е, по отношение на казаното Нилс от е, Дания, е, мисля, че ситуацията е сходна в Швеция, но въпреки това социалните модели са различни и изобщо социалните модели в Европа са различни, но има някои принципи, които трябва да са основополагащи. Един от тях е равните възможности за компаниите и за работещите. Това е важно. Относно правното основание, съгласен съм с коментарите, че тъй като става въпрос не само за предоставяне на услуги през граници, правното основание трябва да е по-широко, защото договора не е същия като като през 96-та година. И накрая, дали това е проблем между Запад и Изток? Не смятам и не мисля, че трябва да бъде такъв. Щеше да е такъв проблем, ако командироването беше само дейност за изпращане, изнасяне на нискоструваща работна ръка. Но това не е само, това не изчепва целият проблем. Има аспекта с липса на умения, с справедливостта лоялната конкуренция, ефикасното функциониране на пазара. И ако вземем предвид всички тези аспекти, не е само въпрос на изток и запад. Всяка страна среща проблеми, свързани с равното заплащане. Такъв проблем имахме в Швеция, имало и в Германия. И въпросите, които се поставят, е, че държавите членки, които са успели да постигнат това, имат и по-ефикасна економика и по-добър растеж на производителността. А страните, които са разчитали е, на стратегия, е, в сравнение с страните, които са разчитали на стратегия с по-низкоструващ труд. Благодаря. Сега давам думата на Патрик Лебус. Благодаря. Искам само да споделя с вас едно наблюдение. Става дума за едно проучване, което беше направено от господин Баня. Посочва се, че от 16 дружества, които бяха интервюирани, е, Всъщност много малко от тях отразяват реалността във Франция. Всъщност има един процес, който е свързан с сектора строителство и всъщност беше установено, че на обектите е, има е, около 3000 души, около тях повече от 450 го извършват незаконен труд. И как е, можем да кажем, че това е, е в е, съответствие с правилата на сигурност? Всъщност това предприятие е, всъщност има и други работници. Тези хора биват използвани само поради факта, че е, това предприятие може да ги изпрати обратно в страната им без никаква дискусия. Тези правила са абсолютно неефикасни и господин Балас е, е, вие посочихте това, някои неща бяха посочени е, и бяха много интересни, обаче всъщност е, трябва да се види какво правят предприятията на място в страните, които изпращат. Става дума за експлуатация на човек от човека в един сектор, в който работните условия са скандални. Това е скандално да се наблюдава как може да има такова нехуманно отношение към хората по отношение отношение на настаняването, по отношение на самото командироване. И ще посоча следното. По... Става дума за това, че все пак можем да кажем нещо или да напишем нещо. Трябва да намерим решение за да се даде сигурност на предприятията. Независимо от големината на тези предприятия, това се отнася за техните работници. Аз бях работник в едно такова предприятие, познавам абсолютно всички явления, които се срещат там и мисля, че има тема, която е много важна, както посочи госпожа Ришар, професионалното обучение и образованието и всъщност това трябва да продължава непрекъснато и е Грешно е да се твърди, че е, е, е, има някаква а, е, обща необходимост а, е, от такива работници. Има във Франция повече от 26 000 а, души командировани работници, има повече от 6 милиона хора, които търсят работа. Сега всъщност как можем да докажем факта, че няма достатъчно хора, които да работят в този сектор? Аз мисля, че тази анкета трябва да се направи на по-широка основа и най-вече предприятията да посочват верни отговори в нея. Благодаря. Благодаря. Още веднъж благодаря ви за полезната интересната, е, интересните изказвания. Благодаря на всички експерти. Ще ви помоля да изпратите и презентациите си, както и отговорите на въпросите, на които не успяхте да отговорите на секретарията ни, който след това, след това ще ги разпространи сред е, членовете. Сега ще дам думата на Елизабет Моран Шартие и на Агнес Йонгериус за заключителни бележки. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изкажа благодарност на всички наши експерти, които представиха своите анализи, своите виждания, разбира се, от собствената си гледна точка. Искам да отговоря на един съвсем точен въпрос, тъй като беше зададен въпроса за директивата за изпълнение, за какво е необходима такава. Искам да припомня на всеки тук, че е, двете е, съдокладчици Агнет и аз поехме инициатива да напра... изпратим съвместно писмо до е, изпълняващия длъжността президент на Словашката република, за да го помолим да активизира прилагането на директивата за изпълнение, която Данута Язловецка всъщност също е работила по нея през април 2014 година. Ние сме мобилизирани до крайност по тази тема, но независимо от всичко това, ние бихме искали да е, покажем на съвета, че ние имаме нужда от тази директива за изпълнение, но това не е всъщност основната тема на е, прегледа на директивата за командированите работници един текст не може да замени другия. Става дума за два съвместни текста, които трябва да се изпълняват. Единия, който трябва да се изпълнява, да се прилага, по другия да се работи, най-вече във връзка с дефиниране на понятието възнаграждение. Какво се влага в това понятие като смисъл, каква е протъжността на командироването и как трябва да работят посредническите агенции, за да не се допуска експлоатация на командированите работници. Е, е, това са всъщност е, тези пет точки, по които ние сме изключително мобилизирани, за да можем да направим така, че командирования труд да бъде регулиран на европейско равнище и да имаме на европейско равнище ясен а, текст, който може да се прилага и да подлежи на контрол. Благодаря. Благодаря, Елизабет. Сега давам думата на Агнес Юнгериус. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук, че споделихте мненията си. Ще допълня към казаното от докладчицата. като кажа, че това изслушване е много навременно, защото сега точно съставяме отговора ни на предложението на комисията. Нещо, което съм казвала многократно на отделни лица, а и за което сме писали писмо. до някой от експертите е следното. Ако искате да имаме едно конкретно приложимо предложение, ще ви помоля да ни помогнете чрез вашия опит, като направите някои конкретни предложения. Казвам това, защото смятам, че е важно окончателният вариант да отразява баланса между свободата да се предоставят услуги, но и свободата да не бъдеш експлуатиран, правейки го, ако позволите да се изразя така. Важно е хората да не бъдат експлуатирани, важно е лицата на пазара на труда да посрещнат новите мигрантите на пазара на труда и също да се гарантира тяхното равно справедливо третиране. Също така радвам се, че след днешното изслушване не просто откроихме някои проблеми, но и е, чухме, че хората искат да ни помогнат да разрешим проблемите, защото за европейския проект е важно да се постигне един баланс между свободата да се предоставят услуги и закрилата на работниците, както тези, които се изпращат, така и унези, които приемат нови колеги сред тях. И този вид балансиращи актове се правят от нас на първо място, но ние със сигурност можем да се възползваме от вашата помощ това начинание. Благодаря. Председателката, благодаря. Агнес, имаме представител на комисията и ще попитам комисията иска ли да реагира на дискусията. Заповядайте. Благодаря. Накратко ще кажа, че изслушах с голям интерес изказванията. Само ще подчертая, че директива 9671 не е директивата, уреждаща свободното предоставяне на услуги а е директива за закрилата на командированите работници. Предвид това, приложеното поле на тази директива трябва да се запази, за да се защитават всички засегнати работници. Нещо, което и редица от изказалите се казаха, но и аз исках да го подчертая. Освен това, основен въпрос в тази дискусия е тази директива продължава ли да предоставя за, адекватна закрила на командированите работници? И тук имаше два аспекта. Борбата срещу измамите и злопотребите. И тук искам да потвърдя, че комисията отдава голямо значение на е, прилагането на директивата от 2014 година. Ще има мерки за санкции за държавите, които не са предприели мерки за транспониране, нещо, което ние следим е, отблизо. А втория важен аспект е адаптирането на основните правила в директивата. И тук трябва да се гарантира, че тази директива се взема предвид в светлината на последващи законодателни актове, като например текста за командированите работници, но и да се гарантира, че има справедливост в текстовете. Тоест да има едни и същи правила на играта, приложими за работ работещите, е, които са командировани и които работят в е, държавата в европейско ниво. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря на всички вас, които споделихте опита си по тази тема. Желая ви успехи. Благодаря и желая успехи на докладчиците и на докладчиците в Сянка. Въпроса не е, темата не е лесна, но съм сигурна, че ще, ще стигнете до най-доброто решение. Благодаря и председателката любезно благодари на преводачите. В следващата точка Other business. Е точка разни въпроси. Такива няма, така че ще обявя следващото заседание, което ще се проведе на 29 ноември от 9 е, до 6.30 в Брюксел. Благодаря.